Скъпи колежки и колеги, следващата точка от дневния ред е докладът на господин Сала Франк относно стратегия на Европейския съюз за отношенията с Латинска Америка. Опитвам се да видя къде е господин Салафранка и не успявам да го открия. Но го видях, че влезе в залата. Може би някой от е, неговата политическа група ще се опита да му даде знак, че дойде неговия ред. А не, не мога да дам е, думата на госпожа Ештън вместо на господин Салафранка, защото очевидно и госпожа Ештън има важни ангажименти извън залата. За две минути ще прекъснем заседанието, скъпи колеги. Добре, скъпи колеги, можем да продължим. Господин Франка сега ще получи думата. Той ще прекъсне телефонния разговор, който води. Да, виждам, че се е опътил към мястото си и вече стигна до него. Започваме с разискванията по доклада на господин Франка относно стратегия на Европейския съюз за отношенията с Латинска Америка. За 4 минути давам думата на вас, господин докладчик. Госпожо председател, госпожа Ещън ще дойде всеки миг. Може би, виждаме, че влиза, може би трябва да прекъснем за няколко секунди само, за да може да заеме мястото си тук в пленарната зала. Gut. Dann haben wir øh, die. Е. Основните действащи лица вече са в залата и така, за трети път, е, трети последен път, както се казва, е, започваме. Господин Докочик, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо върховен представител, бих искал да подчертая, че докладът, който бе прият от е, нашата комисия, предизвика много динамично развитие в Европейския съюз, е, което се дължи не на последно място и на усилията на Испанското председателство, защото наистина Латинска Америка винаги е била в центъра на вниманието на Европейския съюз. Опитваме се да приближим още повече е, двата континента. Е, 25% е, от е, Оборота в света е, се пада на Латинска Америка. На Латинска Америка играе една много важна роля и в рамките на ООН. Това е вторият е, ни е, важен търговски партньор, е, един от най-важните ни партньори, бих казал дори най-важният в рамките на Меркосюр. Ние естествено внимаваме много, когато става дума за парламентарната демокрация, за правата на човека в страните в Латинска Америка, за отхвърлянето на всички форми на дискриминация, на авторитарни, на управление, на диктатура. Европейският съюз след приемането на обновения Лисабонски договор и след като преминахме през първата и може би най-страшна година от е, финансовата криза, вече можем да е, отделим необходимото време на партньорите ни от Латинска Америка. Още повече, че е, в последно време изпитваме еднакви проблеми Средно 5% са загубите за Латинска Америка е, вместо е, 1,8, така както бе предвидено в резултат на финансовата криза. А, а при нас процента междувременно вече достигна до 5. Така че през следващата среща на върха Европейски съюз Латинска Америка ние ще се опитаме да разгледаме именно тези въпроси, как да активизираме нашите взаимоотношения, как а, след приключване на преговорите за асоцииране с Чили, с Мексико, ще е, е, подходим към преговорите и е, за асоцииране и с Меркосур. Ние би трябвало съответно да разработим и една клауза за развитие, е, която да е, въжи по отношение на Чили, но мисля, че като цяло е, въжи едно. Ние в Европейския парламент смятаме, че бихме могли да бъдем много по-активни партньори на Латинска Америка и бихме могли да бъдем много по-великодушни. Но за да допълня картината, ще кажа, че предстоящата среща на върха няма да бъде среща на върха като всички останали до сега. Не. Ние е, смятаме, че е, трябва да е, активизираме отношенията си, така че да преодолеем именно това изоставане с 5%, е, което междувременно забелязваме и в търговските взаимоотношения с Китай. Европа би трябвало да обръща особено голямо внимание на старите си приятели, а Латинска Америка, страните от Латинска Америка са част от тях. Съжалявам, господин Сова Франк, не разбрах, е, че още не сте приключили, но е, въпросът ми при всички положения беше, ще желаете ли да се възползвате от двете минути на края на разискванията? Да? Добре. Аз сега давам думата на госпожа Ещен. Госпожо председател, уважаеми господа и депутати, много се радвам, че съм отново в Европейския парламент и очаквам с нетърпение дебата за отношенията с Латинска Америка. Благодаря на господин Салафранка за неговия отличен доклад. Смятам, че той много добре иллюстрира е, съгласието между е, депутатите в Европейски парламент. Много се радвам, че Европейският парламент е, смята, че е добре да се задълбочат отношенията с Латинска Америка, включително и чрез междупарламентарен диалог. Добре е да имаме силно присъствие в региона и смятам, че предстоящата среща на върха е отлична възможност за задълбочаване на партньорствата. Партньорствата вече работят добре. Европейския съюз е вторият най-голям търговски партньор за Латинска Америка и най-големият инвеститор в е, региона. Работим по важни въпроси, като промените в климата, ядреното разоръжаване, и е, мира по света. И Европейския съюз и Латинска Америка се разглеждат като глобални партньори. Целта е да се увеличат е, и задълбочат е, двустранните отношения и е, да се адаптират програмите за сътрудничество, така че те да са ориентирани към постигането на резултати има множество инициативи. Работим, например, с Бразилия и Мексика по стратегическите партньорства. Работим и с Чили по отношение на развитието и иновациите. С Перу работим по многостранно споразумение за търговия и се надявам, че и за в бъдеще ще успеем да продължим преговорите с Меркосур. Говорим и по други важни въпроси – устойчиво развитие, миграция и борбата срещу незаконните наркотици. Има много неща, които можем да направим на практика по отношение на регионалната интеграция. Много важен е този въпрос, тъй като ще можем да се съсредоточим върху приоритетните области. Съгласна съм, че срещата на върха е много важна. И е, би било добре да има план за действие, за сътрудничество в най-важните области, като науката, технологиите, иновациите, околната среда, промените в климата и прочи. Има много предложения за напредък и задълбочаване на двустранните партньорства и, както господин Салафранка каза, е важно да се е, създаде е, е инвестиционен фонд и е, Евролатиноамериканска инвестиционна фундация. Много се радвам, че съм тук днес, за да мога да изслушам мненията на депутатите по тези въпроси и да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, госпожо Ештън. От името на Комисията за развитие, госпожа Грес, две минути. Уважаеми колеги, преди срещата на върх в Мадрид по време на финансовата и, фина... и социална криза Европейският съюз трябва да играе важна ро... роля. Сътрудничество в името на развитието. Това е нашето мото. Човешките права и помощта за развитие са нещо много важно за Латинска Америка. За това Комисията по развитието много се радва, че комисията, въз... Европейската комисия възнамерява да се придържа към общите цели. Говори се и за правата на жените и за борбата с климатичните изменения. Това, за което съжаляваме обаче е, че няма нищо конкретно. След Копенхаген е, нашата комисия поиска иновативни проекти, например на връх Кочабамба или в, е, на среща на върха в Кочабамба или в Еквадор политическите и културните права на местното население трябва да бъдат в центъра на нашите трансатлантически отношения. Например, трябва да настояняваме за спазване на минималните норми в областта на околната среда. Съжаляваме, че в доклада на АФЕТ не се говори за комуналните служби и за водите. Съжалявам, че нямаме истински контакти с гражданското население. Не Искаме да направим повече неща, но не бива да откланяме средства от помощта за развитие. Целта ни е обаче да опазваме и околната среда и да защитаваме правата на човека. В Колумбия, например, примерът е много тъжен. Това, което трябва да правим е да насърчаваме регионалната интеграция и да е, не допускаме да се подписват договори, които противоречат на тази наша цел. Благодаря. Благодаря. Сега изказванията от името на политическите групи. Първи господин Салба за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител, скъпи колежки и колеги. Латинска Америка със сигурност е много важен търговски партньор. И по същия начин, както се отнесохме към споразумението с Меркосур, трябва да се отнесем и тук към споразуменията. Още повече, че става дума за един стар утвърден партньор. Е, споразумението би трябвало е, да се сключи е, още през май, преди срещата на върха. А Спогодбата за асоцииране с Чили бе е, голям успех. Би трябвало и с Колумбия да е, започнем преговори. Това ще бъде само от, пред... от полза за Европа тези споразумения би трябвало да се ратифицират своевременно и би трябвало да се постараем нито една страна от е, анската общност да не бъде изключена от споразуменията. Когато говорим за правата на човека, за основните свободи, трябва при всички положения да настояваме е, принципите да се спазват във всички е, страни и да се съблюдават е, и договореностите в международен и регионален план. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите, господин Менес Девале. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Ештън, искам първо да благодаря на колегата Сала Франка за чудесно написания доклад. Среща на върха през май е отлична възможност да се укрепят отношенията между двете страни. Трябва да бъдем благодарни на Испанското председателство за това, че е постигнало толкова много в това отношение. След това председателство, партньорството непременно трябва да продължи и да се задълбочи. За това трябва да се погрижите и вие, госпожо Ештън, защото тук става въпрос за наистина исторически и културни връзки между Европа и този регион на света. Латиноамериканците и европейците еднакво желаят тези традиционни връзки да се запазят и задълбочат. Докладът на господин Салафранка който беше написан с доста голям принос на моята политическа група, отправя много ясно послание до срещата на върха в Мадрид. Нека да припомня, че е много важно стратегическите отношения между Европейския съюз Латинска и Латинска Америка и Карибския регион са изключително важни. Евролак трябва да се създаде. От друга страна, Знаем, че напоследък има трудности. Надяваме се, че в Мадрид ще може да се даде и тласък на преговорите в Меркосур. многостранните споразумения с многостранното споразумение с Колумбия и Перу беше сключено и това е много добре, беше намерена много добра, много интелигентна формула, която дава възможност да се приеме и Еквадор. Същевременно вратата остава отворена и за Боливия. Смятаме, че преговорите с Централна Америка също ще могат да бъдат приключени и че ще участва. Това ще стане с участието на Панама. Госпожо председател, в заключение бих казал, че този процес трябва да се разглежда от гледна точка на нашата социално-политическа философия, а именно подкрепа на по-нататъчната интеграция в Латинска Америка, зачитане на правата на човека, съсредоточаване върху по-нататъчното развитие. И всичко това чрез диалог, независимо от трудностите, които възникват. Тези стратегически взаимоотношения са решаващи, за да постигнем силите си. Следващият оратор е господин Панайотов от името на АЛДЕ. Две минути. Майкрофон? Моля. Госпожо председател, госпожо Аштън, колеги! искам да изразя първо възторга си от огромния принос на колегата салафранка за развитие на отношенията между европейския съюз и латинска америка и за неговата изключителна роля в този доклад. стратегическото партньорство между европейския съюз и латинска америка за периода до две хиляди и петнадесета г. ще се развива в контекста на агендата две хиляди и двадесета Подготвеното глобално споразумение за борба с климатичните промени и нашите стремежи за изграждане на зелена и екологосъобразна икономика. затова искам да подчертая че латинска америка е стратегически партньор където европа трябва още повече да разширява своето икономическо и културно влияние особено в условията на световна финансова криза това партньорство може да бъде от приоритетно значение и да се разкрият по големи възможности за търговски научен и технологичен обмен чрез който ние да излезем по силни и по стабилни от тази криза. благодаря. Благодаря, колега. Госпожа Луначек от името на Зелените за две минути и половина. Благодаря. Ще говоря на, кастилски, на испански, поне в първата част на изказването си. Аз също искам да обърна внимание на процесите, които протекоха в рамките на преговорите. Сега виждаме от доклада на господин Салафранка, че има добри резултати, още повече, че са прияти някои от нашите предложения. Е, на нас ще... Ние бихме предпочели сами да сме написали доклада, той щеше да е по-друг, но така е в парламента. Господин Салафранка, вие казахте, че смятате, че връзките между Европейския съюз и Латинска Америка трябва да са връзки между равноправни партньори. Но кой ще отговаря за равноправието? правителствата или хората, гражданите, които се нуждаят от повече информация, от повече права, например жените или които искат борба с бедността. Това трябва да се дефинира в доклада, а аз не го виждам. Но отново казвам, постигнахме някои неща и се радвам, че и ние, зелените, можахме да прокараме предложението си за правата на човека, за културните права и въпросите за борбата с убийствата на жени за създаване на Междуамерикански съд по правата на човека и така нататък но и измененията на климата се отразяват върху живота на хората, както в, Лати... в Латинска Америка, така и в Европа, например топенето на глечерите. И въпреки това, все още има голяма разлика между това, което ние искахме да влезе в доклада от името на зелените и това, което искаха другите политически групи. Ние не сме за споразумение за асоцииране, както беше направено с общество, общността на Андите. Ние искаме да имаме многостранни договори и двете страни Колумбия и Перу да получат специфично третиране. Сега въпросът ми към госпожа Ештън ще бъде на английски. Госпожо върховен представител, тук искам да ви попитам за нещо, което за съжаление не можахме да включим в доклада. Бих искала да се говори против мегапроектите като например, язовида в Белмонте, който се планира в момента и който може да унищожи е, живота на местните хора и е, да не говорим, че е, той е много вреден от екологична гледна точка. Има много протести в Бразилия и бих искала да знам какво вие правите като върховен представител, за да запазите хабитата на коренното население на Амазония много великодушно от гледна точка на а, председателството. А сега господин Танок, моля, от името на консерваторите и реформаторите. Благодаря много. Поздравявам Начо Салафранка за отличния доклад за партньорството между Европ... Европейския съюз и Латинска Америка. След разширяването през 2004 година, Европейският съюз преднасочи своята външна политика и политика за сигурност на изток към източното партньорство към Русия, към Китай, но търговските отношения с Латинска Америка продължават да се задълбочават и това е район, който не трябва да забравяме. Напоследък се говори за, свето, за това, че при изборите президента Десилва може да е, е, ще напусне е, своята позиция, след като изпълни максималния брой мандати и след това ще стане силна неговата страна. Мексико и Бразилия са много силни и въобще можем да говорим за едно визионерство на Алваро Рибе. В контраст на това, разбира се, имаме демагогството на Хуго Чавес, който застрашава свободата на словото. Боливия и Еквадор показват също отрицателни признаци. Изглежда, че те се опитват да следват примера на Чавес и на Куба на Кастро. А пък в Аржентина се президента говори красиви думи. Извинете, не се грижи за своето население, а говори за фолкландските острови, които трябва да останат британски. Господин Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Докладът Салафранка за Европейската стратегия по отношение на Латинска Америка е много важен. Радвам се, че госпожа Ештън е тук и искам да и предложа, да я подканя към действие в три насоки. Първо, трябва да се обхване цяла Южна Америка, включително и Бразилия, като член на съвета за сигурност с оглед на мирно разрешаване на ядрения конфликт, конфликт с Иран – на второ място тясно сътрудничество с Латинска Америка по отношение на борбата с терори... ислямистичните терористични мрежи. Говоря най-вече за Венецуела. И на трето място тясно сътрудничество с Латинска Америка за а, борба срещу антисемитизма в света. Това, което буди загриженост е господин Чавес в Венецуела. Наскоро имаше доклад за най-новите тенденции в Латинска Америка. Излязоха и материали в пресата за китайското нашествие в Латинска Америка. Благодаря, господин Белдер. От името на независимите, господин Голнев, минута и половина. Euh, Благодаря, госпожо председател. Докладът на господин Салафранка съдържа множество елементи. Той е много подробен и всеобхватен. Европа не може да се дистанцира от тези страни, в които живеят 600 милиона души, които представляват 10% от населението на света. И е, които е, имат е, голям тял от световния брутен вътрешен продукт. В е, много от държавите от Латинска Америка има и европейци, които отдавна са се заселили там. Това, което трябва да споделяме е, с тези страни са принципите на свободния свят, на е, демокрацията, но всичко това, което съпровожда тези либерални ценности, е свързано естествено и с проблеми. И понякога в Латинска Америка проблемите са много по-големи, отколкото при нас. Нека да ви напомня за доктрината Монро. Тъй като другият близко стоящ до Латинска Америка голям играч е САЩ. Нека да си припомним за времето на протектората. Не го забравяйте. Естествено, че трябва да се питаме откъде идват наркотиците, защо там процъфтява този бизнес, но мисля, че тук в дискусията си би трябвало да се ограничим върху най-съществените проблеми. Нека да дадем сега думата на останалите оратори. Първо госпожа Басеско, една минута и половина. Искам първо да благодаря на господин Салафранка за чудесно свършената работа. Европейският парламент е, съвсем ясно заявява, че е необходимо да се задълбочат отношенията между е, Европейския съюз и Латинска Америка. Е, от следващия месец, месец нататък тези отношения ще се задълбочат още повече след срещата на върха. Смятам обаче, че има много важен потенциал, който трябва да използваме. Тук говоря за търговски обмен между двата региона. Европейският съюз трябва да настърчи разпространението на своите продукти на пазарите на Латинска Америка. И има някои добри румънски продукти, които могат да постигнат успехи в Латинска Америка. Ето, например, нашата национална кола, дачията в Румъния има много дълга традиция на партньорство с Латинска Америка и нашите общи латински корени са отличен елемент за това сътрудничество. Един тристранен подход е много добър. Това е предлага и докладчика и мисля, че тук действително трябва да работим е, в едно трио Европейски съюз, Съединени щати и Латинска Америка. Трябва да работим и за проекти за сътрудничество, по-добър статут на жените и равен достъп на жените до пазара на труда и до образованието. И в заключение, доклад на господин Салафранка трябва да постави основите за дългосрочно развитие на стратегическото партньорство с Латинска Америка. Благодаря много. Благодаря, господин Яреги. Атондо има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към поздравленията към господин Сала Франка за добрия доклад. Дами и господа, има милиони причини да гледаме на Латинска Америка като на много важен партньорски континент за Европа. Има много европейци, които живеят там има и много латиноамериканци, които живеят в страни от Европейския съюз, където са намерили или убежище, или просто дом, след като са изстрадали като народи на Латинска Америка. Ето защо много се радвам, че през следващите месеци, може би и благодарение на работата на госпожа Ештън, Испанското председателство ще стане възможно подписването на две големи е, е споразуме... четири големи споразумения. Те, са много важни за Европейския съюз и най-вече за Латинска Америка. Ние трябва да помогнем на латиноамериканските страни, които са слаби, нямат развити публични структури. Демокрацията трябва да се развива. Има проблеми с правата на човека. Необходимо е да се помага на тези хора. Не бива да забравяме това. Имам два, въп... две препоръки към госпожа Ещан. Много е важно за да може да се работи в Латинска Америка, да се общува с европейските предприятия, защото нашите мерки трябва да са придружени от економическо присъствие. Имаме много големи компании, които работят в Латинска Америка. Те могат да направят много, да поемат социална отговорност в тези страни. Необходим е глобален алианс с Латинска Америка, за да работим, за да бъдем заедно по-силни. Благодаря, колега. Следващата ораторка е госпожа Майснер, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Ештън, скъпи господин Салафранка, Радвам се много на вашия доклад като член на групата Евролат, защото знаете колко много усилия полагаме за интенсивираме на взаимоотношенията с Латинска Америка. 60 милиона души живеят там. И също времено ние споделяме едни и същи ценности, едни и същи принципи, стремежа към демокрация, към мир. Всичко това ни свързва. Също времено има и различия. Все още не сме еднакво силни, макар че това е нашата цел. Латинска Америка все още се бори с неграмотност, с проблеми свързани с демокрацията, с нарушенията на правата на човека с наркотиците. Ето, наркотрафикът е нещо, което наистина заслужава внимание и много активни усилия за преодоляване на това явление. Необходимо е и тук, в Европейския съюз, да се полагат повече усилия за да помогнем ефективно на Латинска Америка да се справи с дефицита от демокрация и за да печелят и двамата партньори, и Европейския съюз, и латинскоамериканските държави. Аз се радвам много, че ние имаме е, чудесни инициативи за развитие на мира, на е, демокрацията и за това, че е, е на път да се създаде една хубава е, и ефективно работеща фундация. Благодаря ви. Господин Козусник, една минута. Госпожа председател, госпожа върховен представител, моя колега Салафранка спомена в началото, че нашите ценности са много подобни на тези на Латинска Америка, но все пак има и разлики. През март говорихме а, Европейската стратегия, за отношение в а, нашата стратегия. А, и, и смятам, че не можем да оставим Куба извън а, тези отношения. А, Латинска Америка не заслужава това. Тя е много важен партньор. Дори да оставим на страна на кубинския режим, защото ние не можем да бъдем партньори с режима на Кастро. Но все пак има подкрепа за полити... но е добре да има подкрепа за политическите промени, за политическата опозиция и искам да изрази своето уважение към генерал Хайме Ортега за неговите е, смели е, действия. Смятам, че трябва да се работи и за отхвърлянето на всякакви форми на диктатура. Това е важен е, въпрос за демокрацията. Господин Бафтен, една минута. Благодаря, госпожо председател. В началото на дебата баронеса Аштън каза, че е готова да отговори на всякакви въпроси. Госпожо Аштън, може ли да отговорите на моя въпрос за предложение на Комисията на външни, за външни работи иска евролатинска е, харта, американска харта за за сигурност. Бан Кимон направи изявление по отношение на, на заявленията за Фолкландски остров, Фолкландските острови. Също така е, ва, са важни и други въпроси, включително и е, търсенето на нефт в региона. И Аржентина заявява своето желание да управлява тези острови. Смятате ли, че е, Европейският съюз ще подкрепи интересите на Великобритания? Е, Госпожа Вертман, следващият оратор, една минута. Скъпи колежки и колеги, между Европейския съюз и Латинска Америка от 1999 е, година съществува двурегионално, двустранно сътрудничество, което се основава на зачитането на основните свободи и правата на човека. Но именно тези елементи е, много често се нарушават. Още повече, че е, един голям брой от е, жителите на Латинска Америка са неграмотни. Ние не бива да игнорираме факта, че жените продължават да бъдат дискриминирани и че е, все още е, не се спазват е, принципите залегнали в Общата декларация за правата на човека. Госпожа Янакио, минута и половина. Госпожо председател, искам и аз да поздравя господин Салафранка за добре обоснования подход, който е използвал за този доклад. Съгласна, съгласен съм и с него и с а, госпожа Ештън за това, че е изключително важно да се стремим към по- тесни взаимоотношения с Латинска Америка, където през последните години протекоха много важни процеси. 80-те години на диктатурите вече са зад гърба ни, но въпреки това търговия с наркотици, пране на пради, тероризъм, а, несигурност, бедност, безработица, това са все още проблеми, които съществуват. Ето защо приканвам госпожа Ещан да се съсредоточи преди всичко върху областите, свързани с образованието и културата. Латинска Америка има на най-тесни културни връзки с Европа в сравнение с други трети страни, исторически, културни, дори образователни. Мисля, че точно това са областите, на които трябва да посветим специално внимание. Господин Салафранка е разработил широка програма, в която се предвижда и създаването на фундация, която ще бъде от голямо значение за Европейския парламент. Предвижда се и по-засилена роля на Европейския парламент в отношенията с латиноамериканските страни. Госпожо председател, смятам, че трябва да подчертаем това. Госпожа Боскорт, две минути. Благодаря много, госпожа председател. Съвсем в последно време Латинска Америка привлича все повече вниманието на Европейския съюз. Важно е Европейския съюз и Латинска Америка да станат добри партньори в глобален план. Говорим за споразумение за асоциация, например. Не трябва да се подценяват стратегическите отношения с Латинска Америка. Работи се с Централна Америка. Последните кръгове на преговорите по споразуменията приключват. Насърчавам този процес, но е много важно да се настоява на зачитането на правата на човека. Споразуменията трябва да настояват да се подобри положението по отношение на правата на човека в Латинска Америка и да се наблюдава непрекъснато развитието в тези страни, за да се настоява те да зачитат тези права. Европейският съюз трябва да покаже своята отговорност дори преди да се подпишат тези споразумения. Тук говорим не само за търговски споразумения, но за политически диалог. Тези споразумения са важни за Централна Америка, там има голяма бедност и економическият напредък на хората трябва да се подобри с това споразумение. Европа и Централна Америка не са равнопоставени партньори в тези споразумения. И в споразуменията трябва да се вземат предвид различните стартови позиции на двата региона и несиметричните отношения трябва да направим така, че не само Европейския съюз и европейските фирми в Централна Америка да могат да извлекат ползи от тези споразумения, но и местните фирми и местното население. Много важно е да не оставяме страни извън тези споразумения. Благодаря много, госпожа Елвард. Има думата Господин Елвард, извинете, има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да приветствам този доклад да, и да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Искам да ви обърна внимание на въпроса за търговията между Европейския съюз и Латинска Америка. Трябва да направим така, че търговията да протича равнопоставено. Фермерите и производителите в Европа трябва да зачитат много правила и стандарти. те произвеждат храни и стоки от много високо качество. Тези стандарти е, водят до допълнителни разходи за производителите и фермерите в Европа, нещо, което създава което ги поставя по-назад е, в, е, е, на пазара когато трябва да се състезават с продуктите, произведени с много по-малко разходи. Това е въпрос, който трябва да проучим внимателно. В Европейския съюз се говори много за правата на потребителите и трябва да направим така, че правата на потребителите да не бъдат пренебрегвани по отношение на стоките, които се внасят в Европа. Да не говорим пък за възможността тяхната безопасност, да, да застраши здравето на. Председателят прекъсва а, оратора. Вие говорите вече 20 секунди повече. Извинете, а, раз... доколкото разбрах, разполагах с повече време. Добре, приключете изречението си. Е, Брутният вътрешен продукт е, на този регион е 10% от глобалния вътрешен продукт и е, отношенията с Латинска Америка са е, много важни за е, е това, е, за задълбочаването на. Господин Микалски за една минута. Аз ще спазя времето от една минута. Дами и господа, действително, либерална демокра... либералната демокрация не е края на е, историята, но все пак това е най-доброто, което може да се случи и пожелавам на всички да живеят в условия на демокрация. За съжаление обаче в Латинска Америка демокрацията се измества на страна от популизма, от авторитаризма, е, от економическия популизъм, от диктатурата, така че подчертавам пред госпожа Аштън, че много се надявам нашия опит в Европейския съюз и средствата на европейските дънакоплаци и експертизата, която сме натрупали, да бъдат обърнати основно срещу, а, извинете, към а, онези страни, където демокрацията се развива добре. Госпожа Крето, минута и половина. Госпожо Върховен представител, вие сте водещата фигура в отношенията с Латинска Америка. Тази, това стратегическо партньорство води до по-голяма последователност в отношенията ни с този регион и прави така, че можем да финансираме проекти за над 3 милиарда евро през последните 10 години. За съжаление обаче, през, поне до сега в страните в Латинска Америка е, кризата, финансовата криза се отразява много по- е, леко, отколкото е, в Европа, например. За съжаление, въпреки това, бедността се увеличава поради социалните разлики. Ето, например, в Боливия над 60% от населението живее под прага на бедността. В Бразилия това са 26% от хората, в Аржентина 30% от хората. Именно заради това настоявам помощта за развитие да се насочва към развитието на институционалния капацитет на тези страни, така че да може тези социални разлики да бъдат преодолени. Много важно е това, че в доклада на колегата Салафранка се уточняват средствата, чрез които могат да бъдат постигнат целите на хилядолетието. Важно е обаче и, тази, и това тази стратегия да включва неправителствени организации и гражданското общество като цяло. Благодаря много. Благодаря ви, колега. А сега госпожа Макларкин, една минута. Благодаря, госпожо председател. Като член на Евролат поздравяваме Испанското председателство за това, че е, поставя такъв е, акцент върху отношенията с Латинска Америка. Промените в климата са изключително важен въпрос тук, особено когато говорим за Карибския регион и целите от Копенхаген трябва да бъдат прилагани. Още повече е, важно е да се насочим и към устойчивата енергия устойчивото потребление на енергия. Важно е да полагаме усилия и за по-добро образование и това трябва да се направи чрез съвместна работа. Затова Еразмус трябва да бъде отворен и за участници от Латинска Америка. Той предлага отлични възможности и лични, и професионални, и за бъдещи отношения и по-добри търговски отношения между Европа и Латинска Америка. Благодаря. С това приключваме дебата. И преминаваме към кръга от въпроси с привличане на вниманието на председателя. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че се задълбочават отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка. Това е една от приоритетите, приоритетните области за европейското е, испанско председателство е, Испанското е, е, председателство познава потенциала на Латинска Америка, където има много природни ресурси и 10% от брутния вътрешен продукт се произвежда там. Латинска Америка обаче зависи до голяма степен от европейската помощ. Те са големи партньори и на Съединените щати много важно е да се работи за регионално сътрудничество, за общите ценности, например демокрацията, върховенството на закона и защитата на правата на човека. За тази цел трябва да се работи целенасочено чрез регионални партньорства. Подкрепям този подход и ще защитя доклада и на втората сесия на Евролат в Испания. Благодаря много, скъпи колеги. Госпожа Гризбек поиска думата, но не я виждам. Така че сега ще дам думата на господин Ромева. Имате думата. Извинявам се, май не произнесах името ви както трябва. Искам да се спра на един много въпрос, който буди много голяма загриженост в Колумбия. Преди няколко дни стана ясно, че службите за сигурност, държавните служби за сигурност преследват някои членове на опозицията и включително допускат лъжесвидетелства. Това, стана дума за това многократно в пресата. Знаеме, че колумбийското правителство в момента се опитва да създава изкуствени връзки между опозицията и гериеросите от ФАРК. Така че моя въпрос към госпожа Аштан е дали операцията Европа е наистина насочена към а, организациите на правозащитници в Европа и Европейския парламент. Така че мисля, че трябва да се изискат из... обяснения и трябва да се поискат информация, за да знаем каква е истината. И, как... и да знаем какво смятат да правят колумбийските власти от тук нататък. Благодаря много. Сега давам думата на господин Молцер. След години След 300 години колониално потисничество, след е, много години американски колониализъм, сега Виждаме президента Медведев в Латинска Америка. Това значи, че Русия иска да развие отношенията си с Латинска Америка, континент, който има огромна тежест в света. Не става дума само за Меркосур, става дума и за малките държави, които не са част от тази асоциация. Европейския съюз е първия или втория търговски партньор на Латинска Латинска Америка. Европейския съюз играе огромна роля за развитието в смисъл, че подкрепя и подпомага финансово развитието. Така че това е един кос, който ние трябва да използваме в нашите отношения. Благодаря, господин, господин Силвестрис. От известно време Европа и Латинска Америка развиват стратегическо партньорство, за да се постигне истинско е, партньорство между континентите. Тази година, както и обикновено, ще се проведе заседание в Мадрид. Така че аз подкрепям доклада на господин Салафранка и искам да го поздравя е, повечето изказващи го е, така го, го поздравиха и насърчиха и мисля, че той заслужава това. Става дума за, е, за тя, за създаване на по-тесни връзки между двата континента и Европейския съюз и Латинска Америка и създаването на фондация. искам да ви кажа, че Латинска Америка е много важен регион. Там има повече от 100 милиона потребители, там се произвеждат суровини суровини. Лати, Латинска Америка също така е, е много много плодороден регион на Европейския съюз, е най-големия инвеститор в Латинска Америка 13 милиона евро и това ще продължи е, в периода 2010 и 2013. Що се отнася до проблемите за промените в климата? Нека спомена един, една клауза в резолюцията, в която се казва, че ще развиваме истински и задълбочен диалог с Латинска Америка за борбата против промените в климата. Трябва наистина да продължим този диалог, за да постигнем нашите цели. Благодаря ви, господин Силвестри. Господин Казини. There is not. Мистер Скин, please. Господин Скин, заповядайте. Може ли само да кажа няколко думи по отношение на работата, която беше извършена и коментарите, които бяха направени? Беше посочено доста хора и бяха казани някои много трудни въпроси, като например Колумбия и състоянието на правата на човека в тази страна, вулканите и така нататък. Важно е да се подчертая, че има и сериозен проблем с синдикатите. Бих искал да попитам каква имаме ли стратегия и каква е тя по отношение на целия този континент. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Аштън. Благодаря много, господин председател. Бих искала да започна поздравявайки Сала Франка за чудесният труд. И наистина бяха много плодотворни и дебатите. Много работа беше извършена, за да могат да се реализират и инициативите, които бяха предначертани. Ние трябва да укрепваме връзките а, между двата континента, но, а, както знаете, освен срещата на най-високо равнище, имаше и съпътстващи срещи на ниво министе, министри. Беше споменато от мнозина членове на парламента за търговията и изобщо финансовите отношения. Ми Европейския съюз е един от най-големите инвеститори там. А, иновациите също са нещо изключително а, важно в тази сфера. По отношение на правата на човека, ние ясно посочваме, че те са неразривна част от динамичните взаимоотношения, които поддържаме с държавите от този континент. А също става въпрос и за местните, а, местното население, което а, също а, трябва да бъде защитено по подобаващ начин. Разбира се, когато става въпрос за синдикати, европейските синдикати и организации също имат сериозна роля за постигането на сериозният прогрес, който има вече. Има една много сериозна клауза в текста на споразумението, което беше подписано именно по отношение на правата на човека и също синдикатите, за да могат да се повдигнат малко облаците, които се появяват на хоризонта на взаимоотношенията ни с Колумбия. С министъра на външните работи на Бразилия ние разисквахме именно този въпрос и се споразумяхме, че ще продължим да бъдем в много сериозен и постоянен контакт за да може да се прилага върховенството на закона като принцип с, и с подкрепата на Европейския съюз. Еразмус се радвам, че беше упоменат, тъй като това е изключително важна сфера с много полезни а, програми за образованието. И отново искам да поздравя Салафранка. Благодаря, госпожо Аштън. Давам думата на господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за техните изказвания. Госпожо Аштън, държа да ви кажа, че основното, което ще бележи тези взаимоотношения през следващите години, това ще бъде политическата воля. Е, е, е, Имаше всъщност политическа по политически съображения започна диалога с групата от Рио 90-та година и отново по политически съображения ние можахме да решим различни проблеми. Искам да кажа на господин Константини, че ние сме общност на ценности и искам да ви кажа, че именно на предходната ни пленарна сесия ние приехме важна резолюция по Куба и поискахме бързо и безусловно освобождаване на политическите затворници. Възползвам се случая да помоля госпожа Аштън да е, се намеси в полза на лице, което е в затвора и което току-що получи испанско гражданство, е, което е, е вече е защитавано. Фернандо Мартил, той трябва да напусне затвора, за да бъде лекуван в Испания трябва да се мине от думите към делата и това се изразява в споразумението за асоцииране. Е, спомнете си е, споразумението между Колумбия и Перу. Положението с правата на човека е тревожно в Колумбия, но все пак има напредък. Мисля, че народа на Колумбия е мирен и иска да живее в мир. Освен това, смятам, е, че мнозинството от този парламент е в полза на това споразумение. Госпожо Аштън, трябва да се даде някакво пространство за преговорите с Латинска Америка. Е, това са 25% от нашия износ, а техния е 2% от нашия. Трябва да бъдем щедри и да започнат преговори с Меркосур, както вие сама казахте. Госпожо председател, е, господин председател, в заключение мисля, че Европейски съюз е в економически залез но е, Европейския съюз ще е, се консолидира още повече благодарение на върховния представител. Надяваме се да има политическа воля на среща на държавните глави в Мадрид и че връзките с Латинска Америка ще станат дневния ред на Европейския съюз. Благодаря на господин Салафранка. Дискусията приключи и гласуването ще се проведе на първата сесия през май